So, dear colleagues, may we begin with the afternoon program? I would like to welcome uh, Professor Gisela Rühl. ден. И ще изслушаме сега представянето за търговското право и имаме отправена молба от нашата комисия да се изготви това проучване в връзка с ускореното решаване на търговски спорове. Професор, имате Господин професор, имате думата за около 15 минути и след това госпожо професор ще има възможност и за въпроси от депутати. Благодаря ви, господин председател, за поканата да се изказвам пред вас. To... И бях при вас през юли и сега съм отново тук, за да споделя най-важните резултати Моето изложение днес е организирано в три части. Първо, накратко ще опиша основните констатации в изследването. Второ, ще говоря за последиците във връзка с уреждането на споровете, съдебните спорове в Европейския съюз и ще дам също така някои препоръки с надеждата, че по този начин ще се засилят компетенциите в областта на търговското право в Европейския съюз. Ще започна с констатациите. Търговските договори се сключват в много сложни условия, защото те функционират в една мрежа от национални, европейски и международно правни актове. За това, особено при, при трансгранична търговия, има изключително много осложнения. Не винаги е ясно къде, например, може да се заведе дело и дали може да бъде изпълнимо решение взето от чуждестранен съд. Много често страните по договора избират съдът и мястото на разрешаването на спора. Но, например, в Англия Съдилищата са особено популярни. Описвам в моето изследване това. Това е показва, че английското законодателство, английските съдилища са много по-често избирани. Също така, много често страните са мотивирани от качествени фактори, а именно качеството на законодателството в Англия и качеството на съдилищата и съдиите в Англия. Като цяло се смята, че качеството на законодателство е твърде неравномерно в Европейския съюз. Това води до редица проблеми. Първо, не всички страни имат възможност да водят дела в Англия, защото е известно колко са скъпоструващи делата в Обединеното кралство. Например, малките и средни предприятия не могат да отнасят дела до съдилищата в Англия по тази причина. Също така в светлината на Брекзит производствата в Англия няма да могат да бъдат приложими и решенията на съдилищата в Англия няма да могат да бъдат пряко приложими в съответствие с регламент Брюксел 1А и други разпоредби на европейското законодателство. И въпреки, че много търговски партньори се радват на идеята да уредят своите спорове в английски съд, те очевидно ще трябва да се откажат от този вариант. Обаче гражданско-правната система в държавите членки на Европейския съюз не навсякъде отговаря на очакванията на търговските партньори. В определени страни дори съдилищата са избягвани. Евробарометър показва, че повечето дружества от България, Хрватия, Словакия, Словения и Испания – посочват, че системата за решаване на съдебни спорове в техните страни е лоша. И гражданско-правната система в тази държава и в други държави също така заемат доста ниски нива в рейтинга. Освен това, в много съдилища в държавите членки няма достатъчно компетентност на съдиите, за да решават особено по-сложни търговски спорове. И това е особено важно за трансгранична търговия и общия вътрешния пазар. Много е важно, за да може да функционира вътрешния пазар на Европейския съюз, спорещите страни да имат доверие в съда и предлагам някои препоръки в моето проучване. Първо, става дума за уреждане на споровете в държавите членки и се предвижда въвеждането на ускорена процедура за трансгранични търговски спорове. Подобно на това, което преди няколко години беше установено за дребните искове. Търговските партньори при уреждане на трансграничните спорове преди всичко обръщат внимание на продължителността на производството и на качеството му. Например, едно проучване посочва, че скоростта на разрешаването на споровете е една от петте основни причини за избор на определена държава. И съответно, когато няма скорост при разглеждането на споровете, то това е една от пете причини да се избегнат определени юрисдикции. Така че скоростта на производството и продължителността на производството е много важен фактор. За съжаление обаче, далеч не всички държави и членки отговарят на този критерий бързо съдебно производство. Почти във всички държави и членки съдебното производство отнема много време. 500 дни е средния показател за Италия и става дума само за първоинстационен съд в Малта, Гърция и Харватия около 400 дни е продължителността на търговски спор. Затова ускорената процедура, ускореното производство ще бъде голяма стъпка напред, защото във всяка държава членка ще има бързи процедури по уреждане на търговски, трансгранични търговски спорове. По различни причини ускорената европейска процедура не може да бъде панацея. Първо, няма съмнение, че в някои държави членки съдебните производства отнемат много време недостатъчния брой съди и липсата на квалифицирани съдии също така могат отрицателно да повлияят върху продължителността на съдебните производства. Същото вежи за недостатъчната информационно-технологична инфраструктура и други ресурси. Освен това, скоростта е важно съображение за спорещите страни, но това не е единствения фактор – много изследвания посочват, че справедливостта и предсказуемостта на резултата са още по-важен резултат. За това ускорената процедура позволява да се постигнат добри резултати при по-лесни случаи, но при по-осложнени случаи тя едва ли ще помогне. И дори най-добрата процедура е безполезна, ако съдиите нямат опит и компетенция при работа с трансгранични съди. Английските съдилища и особено Лондонския търговски съд е толкова популярен и защото съдиите са много авторитетни като експерти по търговско право. Въвеждането на ускорена европейска процедура за трансгранични дела може да бъде само първа стъпка. Втората стъпка, нещо, което препоръчвам в моето изследване, следва да бъде създаването на специализирани съдилища и състави в държавите членки. Тази препоръка се опира върху това, че компетентността трябва да се разглежда като първостепенен инструмент за успеха на съдилищата. Например, в Германия има натрупан опит, има съди, които са, които са специализирани в мерки по защита на децата и международно осиновяване. Също така има държави членки, в които има голяма концентрация в един съд на дела, например, свързани с древни искове. Същото въжи и за дела, свързани с интелектуалната собственост. Държавите членки също така трябва да определят съдилища, които са свързани с нарушаването на търговските марки. Затова в моето проучване препоръчвам да се последва примера на регламента за търговските марки и препоръчвам държавите членки да определят един специализиран съд или състав за трансгранични търговски спорове. По този начин много бързо ще се изгради компетентно, защото този състав или този съд ще занимава с един тип дела. Освен това, по този начин страните по делото ще могат да се отнесат, да отнесат делото към един съд. Също така препоръчвам тези специализирани съдилища да прилагат ускорената европейска процедура. И разбира се, ако има по-усложнени случаи, то тогава ще има адаптирани процедури и също така трябва да може тези съдилища да водят делата на английски. Освен това, що се отнася до създаването на специализирани съдилища и състави, Европейския съюз, според мен, ще трябва да подобри компетентността в областта на търговското право в държавите членки. Аз предлагам Европейския съюз да направи още една стъпка напред, по-специално предлагам да се обмисли създаването на Международен съд за решаването на трансгранични търговски спорове. Европейски търговски съд. Този съд ще подпомогне на страните по спора един международен съд за решаване на трансгранични спорове. Това ще доведе до редица предимства. Преди всичко, един такъв съд ще бъде наистина международен съд – и по този начин ще отговаря по-добре на потребностите на спорщите страни, отколкото националните съдилища, които са се специализирали само в националното законодателство. И това е нещо, което предполага, разбира се, работа на съдии в разли... от различни държави членки, които имат достатъчно компетентност да решават международни спорове. Освен това, създаването на подобен съд ще сигнализира, че това е един неутрален, безпристрастен съд. Европейският търговски съд може да предложи на страните по спора много повече, отколкото те ще получат от международния арбитраж. Такъв съд не само ще обогати възможностите за решаването на трансграничните спорове, също така той ще може да участва убедително в международната конкуренция по разрешаване на търговски спорове. И тази конкуренция нараства с всяка изминала година. И нараства създаването на подобни съдилища, например в Китай – така че един европейски търговски съд ще бъде една добра възможност да се създаде един привлекателен глобален съд за решаване на търговски спорове. Така че като цяло препоръчва да бъдат предприяти три мерки за подобряване на компетентността в тази сфера в Европейския съюз. Първо, въвеждане на ускорена европейска процедура, която да се прилага от съдилищата на държавите членки. Второ, създаване на специализирани съдилища или състави в държавите членки. Трето, създаване на Европейски търговски съд. Освен това, в моето изследване препоръчвам да бъдат предприяти допълнителни мерки, свързани с избора на законодателство, обучението на съдиите, достъп до чуждестранно право и образованието на студентите юристи. Нямам време да споделя всичко това, но в самото изследване може да намерите тази информация, разбира се, с радост по време на обсъждането. Ще ви предоставя повече подробности, ако имате интерес към това. И накрая искам да кажа, че съм убедена, че предложения пакет от мерки ще помогне да се подобри цялостната компетентност в Европейския съюз в областта на търговското право. Спорщите страни ще могат да имат достъп до висококачествени производства и съдилища във всички държави членки, независимо от техния размер и ресурси. И спорещите страни ще могат да отнасят дела до съда, независимо от това къде се намират те и къде се намира техният търговски партньор. По този начин Европейския съюз ще стане привлекателно място за уреждане на трансгранични търговски спори. Ще може да се конкурира с някои важни международни центрове и това ще повиши като цяло привлекателността на Европейския съюз като място за извършване на економическа дейност. Благодаря ви, благодаря ви аз, госпожо професор. Сега имаме прекрасна възможност ние депутатите да зададем въпроси. Господин Бретон, Ле Бретон, извинете. Merci, Monsieur le Président. Je remercie euh, l'oratrice qui vient de... Благодаря, господин председател. Е, наистина, е, госпожа Рюл направи изключително много предложения и е, те са с комплексен характер и е, това, което беше казано, събуди много мой интерес, най-вече когато става дума за подобряване на регламента за презграничните спорове в Европа. И всъщност вие е, наистина правите добри предложения. Е, сега, обстоятелството, че е, трябва да се убедят националните съдилища да е, провеждат по-бързо процедурите. Аз мисля, че е, и в Италия, и в други страни има доста дълги производства. Второто предложение обаче е по-деликатно. Вие предлагате да се създадат специализирани съдилища във всяка държава за е, презгранични търговски спорове и очевидно ние започ... можем да се съмняваме, защото всеки път, е, когато има малко по-специален, по-особен спор, да се обръщаме към специализиран съд. Е, това обаче ми създава страх, е, защото по този начин националното съдилище, националната съдебна система ще се превърне в една система от множество специализирани различни съдилища. И, и щецът ще трябва да търси специално кой съд да сезира. Така че е, това е, ми се струва е, малко сложно като идея. И аз мисля, че малко трудно ще бъдат убедени държавите членки да се ориентират към подобно решение. Аз мисля, че е, вие препоръчвате през тези специализирани съдилища или е, трибунали производството да се води на английски язик. Но това ще създаде конституционен проблем в някои държави членки. Във Франция, например, е, езикът на производството е френски език. И накрая искам да приключа с вашето предложение, последното ви предложение, да се създаде Европейски търговски съд. Значи, е, аз тук не бих е, е, подкрепил това изцяло и искам малко повече пояснения в тази връзка. Всъщност този Европейски търговски съд ще ще бъде нещо повече от националните търговски съдилища, ще ги замести ли? Е, изобщо каква ще бъде връзката между този Европейски търговски съд и националните специализирани съдилища. Втори въпрос. Аз погледнах на слайда е, една информация, вие е, не я доразбихте до край, е, но това ме интересува. Избор на приложимо право. И аз искам да знам какво имате предвид в случая. Какво имате предвид е, под избор на приложимо право? Благодаря предварително за вашите отговори. Госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик в сянка господин Коферати се извинява, че не може да присъства тук, защото по непредвидени причини днес не може да бъде в Брюксел и ме помоли да кажа нещо накратко от негово име. Първо, Разбира се, искам да кажа нещо и от мое име, и от негово име. Благодаря много за това толкова интересно изследване. От името на господин Коферати аз искам да задам един въпрос. В началото на проучването вие казахте, че при търговски спорове участниците в производството трябва да бъдат поставени на една и съща равнина, т.е. да имат еднакви е, правомощия в производството и нито една от страните да не се разглежда като страна в по-слаба позиция, респективно никой от страните да не се ползва с някаква по-особена закрила. И тук вече възниква проблем. Значи сега ние когато говорим за малки и средни предприятия, мисля, че следва да се обърнем към реалността. Bargaining power на големите международни концерни в никакъв случай не е равна на а, малките и средни предприятия, на тази на малките и средни предприятия. Така че това е неговият най-важен въпрос. Какво може да се направи, за да се подобри по-лошата изходна ситуация, най-вече на малките и средни предприятия при търговски спорове? Благодаря ви. Мадам Делво. Госпожа Делво. Месье ле президент. Благодаря. И аз искам да благодаря за това интересно изложение. Мога да си представя, че вашите препоръки се отнасят до един по-краткосрочен период, докато другите са по-дългосрочни. Така че тази идея е за Европейски търговски съд. Вие казахте, че той може да се състезава, да бъде конкурент на други международни съдилища. Вие упоменахте съд в Китай. Бих искал да получа повече информация за това как точно това работи на други континенти, как се реализира тази идея на други континенти. Второ, във връзка с достъпа до данни, защото ви упоменахте достъпа до данни, нещо, което може да бъде подобрено. Искам да попитам, дали имате идея за правосъдието с използване на изкуствен интелект. Защото може, ако имаме една обща база данни и тогава чрез изкуствен интелект може да има достъп до всички съдебни решения и съответно да се правят прогнози за резултата от съдебното дело, защото съм чела много аргументи за и против и се опитвам да си създам мнение по този въпрос. Това бяха въпросите към вас, госпожо професор. Ако може да отговорите сега. Микрофон за Много благодаря много интересни въпроси, истински предизвикателства. Ще положа максимални усилия да отговоря на тях в ограниченото време, с което разполагам към господин Лебретон в отговор на неговите въпроси. Ако правилно ви разбрах, вие говорихте отначало за създаването на специализирани съдилища и състави в държавите членки. Вие казахте, че имате съмнения за това, че това може да бъде добра идея и смятате, че едва ли това ще бъде осъществимо. Аз тук ще отговоря. Аз лично ще бих оставил всичко това на държавите членки. Как те ще решат въпроса с създаването на специализирани съдилища или състави, решението ще се взима в зависимост от това, кое по-добре се вписва в съдебната система на държавите членки. Например, в Нидерландия в момента се работи по създаване на международен съд, съд и Нидерландия иска да определя този съд и като съд за решаване на търговски спорове, докато в Германия, например, решението да се създадат такива специализирани състави, така че всяка държава членка трябва да помисли как да се впишат тези специализирани съдилища или състави в съществуващата правна система. Що се отнася до езика на производството, това е много сериозен дебат. Наистина, това е сложен въпрос. Дали трябва да позволим производствата да се водят на английски език? И в държавите членки, в които се въвежда сега възможността за производство на английски, там се води много сериозен конституционен дебат. В Германия, Франция, Нидерландия се водят подобни спорове. И според мен от конституционна гледна точка за мен не е проблем да се предвидят производства на английски език за подобни трансгранични производства, при условие, че има превод на съответните родни езици. Um, the, the uh, in France uh, at the moment. Така че знам, че в uh, Париж има такъв международен състав към апелационния съд и се предоставя превод за всички страни по спора, включително и за обществеността. Така че, разбира се, това е проблем, но ако погледнете към опита на държавите членки, ще видите, че има начин да се реши този важен въпрос. Вие питахте за Европейския търговски съд. Той по никакъв начин не трябва да замества съдилища в държавите членки, а да ги допълва и да предлага на страните допълнителен съд – разграничаването от гледна точка на компетентността на Европейския търговски съд и националните съдилища трябва да бъде оставена на страните по спора. Страните по спора трябва да решат дали ще изберат Европейския съд или могат да решат да се обърнат към съда в дадена държава членка. Бих посочила, че според мен не трябва Европейския търговски съд да има задължителна юрисдикция, не трябва държ... страните по спора да бъдат длъжни да се обърнат към този съд, но страните трябва да могат да решат кой е съдът, към който искат да се обърнат и много страни по спора биха предпочели съдилища държавите членки, но от друга страна ще има и страни, които могат да потърсят решаването на спора да се извърши от Международен съд. Но смятам, че е важно страните по спора да решават. Просто за мен е важно Европейския търговски съд да допълва, а не да замества националните съдилища. Последното, за което вие говорихте, беше избора на законодателство. В моето изследване посочвам, че регламентът Рим 1 посочва, че търговските партньори имат правото да изберат съд, но се въвеждат и две ограничения и в моето изследване препоръчвам да се премахнат тези ограничения по много причини, най-вече защото те не правят избора на национално законодателство и национален съд по-привлекателни по-скоро отблъскват страните и те търсят извън Европейския съюз да решат своите спорове. Така че предлагам да се премах на тези ограничения, за да могат страните по търговски спор, през цялото време говорим за страни по търговски спор, да могат да изберат Европейски съд или съд на държава членка. Сега по въпроса за позицията при преговорите. Това е много важен аспект. Вие сте права. В началото на моето изследване – аз казах, че работната ми хипотеза беше, че ние говорим за страни по търговски спорове с равна позиция при преговорите. Но вие много правилно казвате, че много често в търговските взаимоотношения едната страна е, е с по-силна преговорна позиция, например, голяма фирма срещу малка фирма – дружество с голям пазарен дял и срещу друго дружество с малък търговски дял, пазарен дял, извинете. Така че на практика, разбира се, повечето от страните ще имат различни позиции при преговорите от гледна точка на силата на тази преговорна позиция. И тук нещата наистина стават проблематични, защото в таковските взаимоотношения е много трудно да се каже предварително коя страна ще бъде по-силна. Това може да бъде по-голямото дружество, но това далеч не винаги е така. Защото може да се окаже, че и дружеството с по-малък пазарен дял може да се окаже по-силната страна, що се отнася до преговорната позиция. И когато говорим за потребителски договори, тук ситуацията е различна, защото можем да изхожим от презумпцията, че потребителят е в по-слаба позиция, но когато стане дума за търговски спорове, нещата са по-сложни. Как ще гарантираме това, че, стра... че правата на по-слабия търговски партньор, микробизнеса, например, микропредприятието, могат, как могат да бъдат гарантирани тези права? Мисля, че трябва да гарантирам всички конституционни права, да гарантираме правото на справедлив процес, правото да бъдеш изслушан и смятам, че ускорената процедура трябва да отговаря на всички конституционни изисквания. Трябва да гарантираме това, че основните права на страните в спора да не бъдат пожертвани в името на скоростта и ефикасността. За мен това е най-добрият начин за постигане на напредък и да гарантираме това, че по-малките дружества или дружествата, които по някаква причина са в по-слаба преговорна позиция, са надлежно защитени в условията на бъдещ европейски режим. Надявам се, че съм отговорила на въпроса. И сега по вашия въпрос е във връзка с Европейския търговски съд и връзката с други международни търговски съдилища. През последните 5-6 години в глобален мащаб виждаме, че държавите се стремят да създадат международни търговски съдилища, за да привлекат международни търговски спорове и да привлекат в големи обеми такива дела. И тези международни съдилища се стремят да бъдат максимално привлекателни за страните. From various jurisdictions and from и те се стремят да привлекат авторитетни, уважавани съдии от най-различни държави, особено от авторитетни юрисдикции, най-вече Обединеното кралство, например, съдът в Дубай. Всъщност там работят практически изцяло бивши съдии от Обединеното кралство. Така се опитват тези държави да привлекат спорещи страни мисля си, че Европейския съюз трябва нещо направи в тази насока, защото аз мисля, че Европейския съюз като една общност от държави членки има много какво да предложи, да може би дали много повече от други международни съдилища, защото капацитет на Европейския съюз е много по-голям, отколкото капацитета на държавите, които предлагат такива международни съдилища. Е, говорихте ви също така за достъпа до данни, говорих за това в моето изследване също така, че съдиите, когато се занимават с трансгранични спорове, често се сблъскват с затруднения, свързани с достъпа до данни, включително и свързани с чуждестранно законодателство и дори европейско законодателство. И моето предложение е всъщност цели да се подобри тази ситуация. И дали тук може да ни помогне изкуствения интелект, не знам. Не съм се занимавала с този въпрос. Но аз мисля, че разбира се е добре да се анализира този аспект, а именно да помислим как да подобрим работата на съдиите и по този начин резултатите от съдебните производства да станат по-предсказуеми. Аз не съм се занимавала с този въпрос. Моето изследване това беше извън негови обхват. Но мисля си, че си заслужава да се анализира потенциала на изкуствения интелекта. Може би в рамките на едно друго проучване. Thank you as well for, for the presentation. Много ви благодаря за това изложение и за дадените. Благодаря ви много, госпожо професор. Сега бих искал да приветствам и да дам думата на доктор Татьяна Евас от Европейската парламентарна служба за изследвания. Тя ще представи оценка на ускореното уреждане на търговските спорове в Европейския съюз и приносът от това да имаме на европейско ниво такава процедура. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на професор Рул за е, обстойното изложение, което дава основа за по-нататъчните ни разисквания. Моята презентация ще се съсредоточи върху економическите ползи. Това е съвсем логична следваща стъпка в дискусията ни. Аз ще говоря, аз ще гледам на нещата обаче от гледна точка на пазара. Ще да видим какво какви ползи могат да се е, извлекат от, е, от е, действия на европейско ниво. Моята презентация се състои от пет основни части. Ще започна първо с въпроса защо. Защо от гледна точка на пазара е, трябва да предприемем някакви действия. Първо ще говоря за това какъв е залогът, колко е голям пазара на съдебни спорове, правния пазар. След това ще разгледаме какво може да се направи, за да се подобри ефективността на, на този пазар. И накрая ще обясня какви ще са ползите и печалбите от действия в тази област. Накрая ще се върна на въпроса. Защо? Надявам се, че до тогава он, а, да, отговорът ще бъде съвсем ясен. И така. От пазарна гледна точка So I will, well, we try to change the slide. Um, I'll start with the why question не се сменя екрана, но започвам с въпроса защо. Защо е важно да гледаме да, този въпрос от гледна точка на пазара? Три са основните причини. Ако погледнете структурата на пазара, там имаме конкурентоспособност, яснота, и разходи. Първо, значи конкурентоспособност. Естествено, че Европа се конкурира с други а, райони и ако погледнете структурата на пазара, в момента а, той се характеризира с глобализация, цифровизация и а, засилена конкуренция между държавите членки и държавите изобщо. Това е структурата на пазара, която трябва да имаме предвид. Ако Европейския съюз не е не, не предприеме действия, ще се загубят тези ползи за конкурентоспособността. Втората причина, поради която е добре да предприемем действия е, е увеличаване на яснотата. Така ще се намалят разходите по а, съдебните спорове, което ще направи Европейския съюз по-атрактивна юрисдикция. Вече имаме доста опит с хармонизацията, избор на, на приложимо право, има инициативи, които са били особено успешни през последните 30 години, но а, определено да, има още какво да се направи от чисто процесуална гледна точка. И това ще доведе до економически ползи за економиката на Европейския съюз. И накрая разходите. Скоростта на решаване на спорове, закъсненията в решенията водят до, разход, до разходи, а пък намаляването или премахването на закъсненията ще доведе до економии. И така, какъв е размера на пазара? За, кой, за, колко, за какво говорим? Европейския съюз в момента 28 28-те е, страни представляват втория по големина пазар в света. Пазара на а, съдебни производства е приблизително 51 милиарда евро годишно. Това става въпрос за много пари, за огромни а, суми пари. Това е много голям пазар. В момента а, Европейския съюз а, всъщност притежава 22% от глобалния пазар. 51 а, милиарда евро. Ако вземем само трансграничните спорва между субански субекти, това е 8,1 милиарда евро. По отношение на разпределение в рамките на Европейския съюз, както каза професор Рил, не е равномерно разпределен този пазар – и е полезно, като гледаме тези данни, да а, гледаме два показателя. БВП и а, правни услуги. Ще обясня каква е корелацията. Обикновено в економическата и, и литература се смята, че в БВП отразява дела, БВП отразява дела правни услуги също така. И така, за какви суми говорим? Големи. Сериозни приходи се е, генерират от е, съдебни, е, от услуги по съдебни спорове. Следващия е, въпрос е, е какво може обаче да направи Европейския съюз да повиши конкурентоспособността си, както в глобален план, така и вътре в самия съюз. Както казах, има редица фактори, които се отразяват на решенията, на, на, на избора на, на страните по спорове, а, избора на, на приложимо право и юрисдикция. Това са данни от Boston Consulting Group, а, която направи анализ на холандския пазар, Обставен анализ. Ето това са а, основните фактори. <clears throat> А, самия процес, опита, опита на съдиите и а, скоростта на, на, на, на вземане на решение на съдопроизводство. Последният елемент е един от ключовите, фактор е един от ключовите, а макар и да не е единствения. Не е единствения, разбира се, но е един от ключовите, един от тези, които имат ключово значение за структурата на пазара. И, и представлява важен стимул за страни по съдебни спорове при избора им. Сега, защо е, е това толкова важно? В економическата литература е много добре ясно, че дългите производства подриват сигурността и а, водят до сериозни разходи. Ще ви кажа след малко точно колко може да струва това. Какво да направи Европейския съюз? Да предприеме действия за, за намаляване на закъсненията и отлаганията. Но въпрос, основният въпрос е колко можем да спечелим? Какви ще са ползите за Европейския съюз? Каква е добавената стойност? Това е про изследователския ни модел. Има два основни елемента. Първо, намаляване на альтернативните разходи. Тоест, колко би можем да спестим с намалено времетраене на съдебния процес. И втория елемент е колко нов бизнес може да се привлече, колко нова дейност. За да изчислим това, сме използвали три елемента. Прякото въздействие на намаляването на альтернативните разходи, след това по общото въздействие върху европейската економика. И накрая имаме общата економическа стоеност. Това ще ви помогне, е, познаването на този модел ще ви помогне да, да разберете е, цифрите на следващия екран. Нека сега да разгледаме първия е, елемент. Колко средства може, колко средства могат да се получат от намаляването на времетраеното на процеса. Три сценария сме разработили е, с цел да изчислим това, които различни е, видове, за, с, колко да се намали процеса. първо имаме за какви стоености става въпрос се е, първи елемент, след това намаляване на времетраенето и накрая пропуснати ползи. Първи елемент са около 30 милиарда. 30, в момента в Европейския съюз 30 милиарда а, са обвързани с, с, с са, са обект, са предмет на съдебното производство. Тоест, това не са хонорари и така нататък, това са средствата, за които се водят спорове. Това са, това са замразени средства, защото а, са успорвани. В някои а, юрисдикции по-малко от 100 дни е, а, а, са запорирани, но в други страни до 4 години може да е това запор. Това, което сме се опитали да направим в а, нашите прогнози е да разгледаме а, е, три сценария. Първият е, сценарий е медианата. Медианата във всички държави членки. 126 дена е това. Втори сценарий половин година за всички държави членки. 6 месеца. И третия е, сценарий е най-по-амбициозен сегашното а, времетраене на, на а, съдопроизводство намалено с 20%. Всичките те са, са възможни, реализуеми, но виждате какво ще се, е, е, какви ще са ползите в дясната колона. В най-амбициозния сценарий 3 милиарда евро, в най-малко амбициозния 2,1 милиарда. Виждате, че за сериозни а, ползи става въпрос, ако просто се ускори процедурата. А, с удоволствие по време на дискусията мога по-подробно да, да а, се спра на тези параметри, параметрите, които сме използвали при изчисленията. Сега виждаме на този екран а, колко потенциално може да спечели Европейския съюз чрез привличането на нови спорове. Пак тук имаме три сценария. Първия е по-скромен, по-консервативен, само малка промяна в пазарната структура. А третия сценарий е най-амбициозен. Изисква се сериозна промяна в структурата на пазара. Тук гледаме отношението между дял от ББП и правни услуги. На базата на налични данни, наличните данни сме се опитали да, да, да дефинираме тези сценарии. Най-консервативният ще доведе до ползи от 1 милиард и 600 милиона, а най-амбициозният 2,7 милиарда. Сега се връщам на първоначалния си въпрос. Какво може да направи Европейския съюз и какво може да спечели а, на базата на данните, цифрите, които, с които ви запознах накратко, чрез действие на европейско ниво за ускоряване на процедур, на процеса става въпрос за економически ползи от 3,7 до 5,7 милиарда годишно. Разбира се, има определени условия, няма да стане веднага незабавно, ще изисква, както каза процес, професор Рюл, един набор от мерки, но е осъществимо и реалистично е това. Също така, тези цифри са по скромни прогнози, отколкото действителните економически ползи, защото тук сме взели предвид само намаляване на времетраенето на, на съдебния процес. Не сме а, взели предвид, например, а, а, по-доброто съдебно сътрудничество между отделни държави членки. Но при все това а, цифрите мисля, че а, говорят много ясно. А, и, и отговарят на първоначалния въпрос защо Европейския съюз трябва да предприема действия да ускори процеса. Съдебния процес по търговско-правни дела. Приканвам ви да се запознаете с пълния текст на проучването. Това е адреса му и сега с радост ще отговори на въпроса. Благодаря за интересното изложение. Дали имаме въпроси от страна на депутатите? Госпожа Ниблер. Благодаря за интересните презентации. Аз имам само два въпроса за изясняване. Първият въпрос е, вие казвате, че съкръщаване на продължителността на производството ще увеличи привлекателността на нашия пазар. Това според мен звучи твърде обобщаващо, защото продължителността на производството зависи от неговата комплексност, от е, обстоятелствата по делото и броя на участниците в производството. Така че аз мисля, че не можем да разделяме нещата на три категории. Тоест, е, на каква база сте извършили това разпределение? Първия ми въпрос. И след това, когато се стигне до Брексита на 30 март следващата година, е, вие е, имате ли предвид как ще се променят нещата след Брексита? Благодаря. So, could you answer the questions? Заповядайте им да, да отговорите на въпросите. Благодаря. А напълно права сте. По това, което сме разгледали е на базата на наличните данни. Това са обобщените данни за по-сложни и дълги производства, както и по-кратки трудово, а, извинете, както граждански, а, така и а, търговско-правни. Ако се предприемат определени мерки, тези за които говорим, а, тогава, тогава въжи прогнозата ни. Разбира се, че са а, обобщени данните, е, които сме използвали. Използвали сме различни а, индекси и показатели от различни източници за продължителността на съдебното производство. Но а, били сме доста консервативни, гледали сме само а, делата на първа инстанция, иначе ще нараснат данните за продължителността. Ако свалим средната продължителност до медианата, която в момента е 196 дена, това според мен е изпълнимо. А това е най-консервативният вариант. Сега по втория въпрос, устойностяването Това, което ви показах, е направено с идеята, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Количествяването е на базата на допускането, че Европейския съюз ще привлече нови дела, които да се гледат на негова територия след напускането на Великобритания. Благодаря. Не виждам други желаящи да зададат въпроси, така че благодаря и на двамата ни гости. Благодаря, че споделихте с нас а, тази така интересна информация. Благодаря ви, дами. Продължаваме сега. 18-та точка от а, дневния ни ред. Mm-hmm е колективната правна защита в държавите членки. Ето как ще организирам тази част. Първо ще изслушаме представяне на едно проучване. Ще проведем след това дискусия в формат изслушване. Това е във връзка с сегашната работа на парламента по предложението на комисията за а, представителство а, при защитата на колективните интереси на потребителите. Това е така наречения нов пакет за потребителите в а, работната програма на комисията за 2018 година, което цели повишаване ефективността на на съдебни спорове при нарушение от страна на стопански субекти и нарушаване на правото на Европейския съюз, което засяга колективните интереси на потребителите. И така, без да губим повече време, да преминаваме към изложението на, на представянето на проучването. Просто Проучването е свързано с колективната съдебна защита в държави членки на Европейския съюз. Двама от авторите на, на изследването са а, тук сред нас днес. Те ще ни запознаят с работата си и ще ни а, и ще отговорят на въпросите. Професор професор а, Жол Сесек и професор Мария Хосе Азар Бот, професор в а, университет Парис от Франция. Давам ви думата а, за общо около 15 минути, за да имаме възможност и после да въпроси да зададем. Кой, който иска, започва. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря за отправената към мен покана и предоставената ми възможност да представя изследването, което беше направено през последните месеци от Асоциацията Трансевропейски експерти. Цялата презентация ще бъде на френски язик. В началото обаче презентацията ще бъде направена от колегата ми Жозе Аларбу Господин председател, дами и господа, за мен е голяма чест днес да бъда сред вас и да ви представя е, изследването, което проведохме в Трансевропа е, Експерт. Е, и е, Всъщност това е едно изследване, което е свързано с колективната правна защита в е, държавите членки на Европейския съюз. Изследването беше построено на базата на европейски текстове, регламенти, директиви, препоръки, е, резолюции, предложения и ние видяхме необходимостта от е, европейска намеса от европейско действие в сферата на колективната правна защита с цел да осигурим достъпа до правосъдието и доброто администриране. Трябва да посочим, че колективната правна защита допринася за правната сигурност за всички участници в производството, а не само за пострадалите. И е, тук е, също има гаранция за предприятията от риска, съществуващ от форум шопинг, което е много разпространено в Съединените Американски щати. Правната сигурност, която проистича от това, е аспект, който може да бъде сложен на преден план, е, така че е, в бъдеще да се работи по-сигурно в този европейски проект. Освен това, е, това допринася за солидността на нашето изследване. Нашето изследване е, всъщност е, се базира на констатациите от 25 януари 2018 година. Става дума за препоръките от 2013 година за общите принципи, приложими към колективната правна защита. Факта, че липсата на хармонизация има вреден ефект върху доверието на потребителите във вътрешния пазар намалява в крайна сметка възможности за социално-економическо развитие. В изследването също се дава възможност за правно сравнителни изследвания и а, всъщност ние проучихме какво е, а, действието на националните адвокати. Ние се позираме, се базираме на, а, изказ... на два... представители от 12 страни и а, е, става дума за развитие различно в държавите членки по отношение на колективната правна защита. И а, е, всъщност А, е, може би през следващите около 10 години биха могли да изградят такава система. Предложенията на комисията са доста целесообразни. Държавите членки трябва да следват момента, в който Европейската комисия и парламента ще бъдат възможни да се преодолеят политическите пречки, пред които страните са конфронтирани. Това, както на посочената основа, е, пак на същата основа, ние всъщност е, е, извършихме изследването, като всъщност ще представим такива разпоредби, които трябва да отчитат мнението на държавите членки, след това правила, които са свързани с предвиждане е, на съответни е, конструкции в това предложение. Това предложение трябва да предвижда механизъм за колективна правна защита и е, всъщност това означава още е, нещо, че това, което се прави в член 6 на директивата, че компенсацията трябва да се запази и трябва да се избегнат ограниченията за държавите членки, които е, стигат дори до е, нанасене на вреди. Що се отнася до е, репрезентативните действия, това е, всъщност много добре е обяснява репрезентативния характер на лицата, които имат право да действат тук. И сега става дума за това, което се предлага в препоръката от 2013 година. Колективната правна защита е от европейски происход и е, всъщност има две възможности за колективна правна защита – обещетение и е, незаконно прекъсване. Става дума за една неделима група и е, разбира се, е, обещетяване на е, възстановяване на вредите от държавите членки. Става дума за оригинален механизъм, става дума за европейски идентитет, става дума и за европейска колективна правна защита. Приложното поле на предложението е много добра отправна точка. В анекта в приложението се вземат предвид 59 европейски текстове. Колективната правна защита на първо място е насочена към потребителите като физически лица, също така и към юридическите лица е, разбира се, това, което се описва приложението, остава изключено. Е, и сега е, тук става дума за осъждане на практики за нелоялна конкуренция и трябва да посоча, че тук има много пострадали лица, поради което колективната правна защита, е, тя е предвидена в рамковата директива от 2014 година. Изключването може да бъде източник на дискриминацията. Сега, ако се посочи е, само и щеца в случая. Тук можем да разширим малко полето, така че трябва да се вземе предвид тук и социалното правораздаване. След правилата, които трябва да бъдат подкрепени също е и това за е и правилото дали лицето има нужната квалификация да действа. И а, е, сега тук трябва да се прилагат еднакви е, критерии. Това вече е в правомощията на държавите членки. Е, трябва да има а, много ясна връзка между а, съответните институции и а, съответното а, правораздаване. Що се отнася до колективната, презграничната колективна правна защита. Всъщност комисията е изготвила списък, предвиждат се възможности за съвместно действие. Това е крачка напред. Признаването на финансиране от трети лица също е окоръжаващ факт. Също така оценката на транспонирането може да изисква регулиране на европейски инструменти и е, отчитане на тяхната специфичност. Възможността дадена на съдиите за декларативно решение по комплексни случаи става дума тук за задължително компенсаторно решение и това също може да се нарече успех. Накрая процесуалните правила, свързани с информацията по отношение отношение на представителните действия, член 9, е, също така е, ефекта на крайното, е, на окончателното решение, член 10, след това член 11 също и възможността, процесуалната целесообразност, прилагането на санкции, всичко това и може да бъде подкрепено от нас. И тук трябва да се добави също член 6.3b, в който се предвижда, че тук следва да се отчитат колективните интереси на потребителите, когато става дума за обещетение за вреди. Друго правило, съгласно нашите изисквания, е свързано с подобряването. Става дума за съдебно и извънно съдебно уреждане на спорове. Ако това се запази, не е задължително да бъдат засилени тези възможности. Сега, вместо да се каже, че държавите членки могат да предвидят сключване на споразумение, може да се предвиди един механизъм за сключване на споразумение и е, всъщност е, това също трябва да бъде подчинено на е, съдебната институция. След това член четвърти е, дава възможност на държавите членки да е, за ограничат някои средства, е, които да бъдат прилагани от определени асоциации. Тук трябва да се избягва форум шопинг и за обща изненада предложението не следва е, правилото за опт-ин и е, не следва и правилото за опт-аут. Приятата система не изглежда е, окончателна, трябва няколко четения, за да може да се обхване в цялост. Например, член 5, параграф 2. Това налага необходимост от мазлат за а, действия, свързани с обещетяване за вреди и всъщност искам да изтъкна и член 6 параграф 1. Държавите членки могат да изискат мандат преди решението да бъде постановено, ако, разбира се, такъв мандат не е посочен. Страните виждат достатъчно основания тогава да прилагат форум шопинг, което е много опасно действие, ако не се изисква такъв мандат. И сега параграф 3 става дума за решение за обещетение, то е задължително, а не декларативно. От една страна, това е случая, в който е определ... са определени потребителите и сега ако предвидим, че мандата не отговаря на условията, за да се извършат съответните действия. И това са и случаите, когато става дума за непропорционални разходи. При това положение също не може да се възлага мандат Оптин, сега тук страните, които са приели това, мога да кажа, че има известни ограничения. Ние сме за смесена система, като бългийската система, където съдът може да реши кои са най-добрите условия, дали да има опт-ин, когато става дума за презграничен елемент. Също така трябва да се приеме офт-аут за малки суми на е, глава, така да се каже, на всеки потребител и е, при това положение също мисля, че може да се постигне успех, въпреки че съществуват и други системи, като американската система е, и там се прилага принципа secondum eventum. Това може да се приложи в Европейския съюз, това обаче е механизъм толкова ефективен, колкото опт-аут преди да преминем към третия тип разпоредби, позволете ми да посоча приетите инструменти и техния тип. Ако директивата дава възможност за обхващане на такива инструменти, някои от нашите изследвания са проучили хибридните регламенти, за да се види всъщност какъв е най-добрия вариант. И Тук става дума наистина за неща от особена важност, които се разглеждат в предложението. Тук трябва да се цитира случай или по-скоро условията, които се изискват за компенсаторни действия. Сега тук става дума за изисквания, които в момента се прилагат от повечето държави членки. Регистър на, регистър на колективната правна защита може да бъде също създаден. Е, всъщност е, това е, ще бъдат регистри, които да, в които да се вписват потребителските спорове, за които се изисква колективна правна защита. И на това трябва да обърнем особено внимание, защото липсва в предложението на Комисията за директива също така и правила от забранителен характер за хоноруване на резултата при резултат. И сега по отношение следващите теми ще дам на колег... думата на колегата Фавиан Жо. Сега, що се отнася до трансграничните действия, това предложение съдържа много празноти, е, въпреки че е, общия пазар увеличава е, риска от презгранични нарушения. И тук е, в началото трябва да се даде отговор за тази възможност от е, увеличаване на риска. Това е, е регламент от миналата година и тук става дума за връзка между компетентните органи, които защитават потребителите. Но, що се отнася до частните действия, нищо не дава възможност за тези частни лица, да речем физически лица или предприятия, да действат по някакъв начин при нарушение и да получат обещетение. Изследването, което всъщност представя настоящите пречки и показва, например, че механизма на представителност не е особено ясен. Днес можем да си зададем въпроса дали Белгийска асоциация на потребителите може да представлява потребители, които търсят правата си във Франция или в Германия, живеят там. Също така изследването посочва трудностите, свързани с правната компетентност по-специално е, защитата на потребителите не е, предлага колективен елемент, колективна защита. Днес има много голям риск от е, увеличаване на колективната правна защита, да речем Белгийска асоциация защита на потребителите е, и да речем имаме Германска асоциация, която действа в Германия за германските потребители и е, всъщност е, тук имаме мултипликация на паралелни производства, без да има връзка между тях. Тук виждаме много ясно това с Дизелгейт, и тази, е, този случай е, съвсем очевидно е с трансграничен елемент. Страните са различни всеки път, защото асоциациите, групите, които действат, не са едни и същи. И е, Виждате, че тук имаме различни страни и това пречи на механизма литиспенданс, който е необходим в случая. Така че трябва да минем по този път, който не е окончателен. Имаше действия в различни, всъщност процеси в различни страни, през различни съдилища и нямаше координация между тези отделни производства. Разбира се, съществува решение в този случай. Първото решение – тъй като сме в един общ пазар, трябва да имаме обща процедура. Това е много амбициозно решение, но безспорно това е решението, което най-добре ще отговори на най-доброто администриране на съдебната система. Силно сътрудничество ще бъде необходимо, за да бъде определена юрисдикцията, най-добрата юрисдикция, най-подходящата юрисдикция е, в конкретния случай и е, също така могат да се използват критериите основа, център на основен интерес, е, разбира се, на дебитора, не става дума за, не става дума за ответника, а за цяла група от пострадали лица. И всъщност, ако имаме общо производство, ще имаме и само едно решение постановено за всички засегнати лица, независимо къде живеят. Обаче това предложение среща голяма пречка и тя се изразява в приложимото право. Ако имаме единно производство, трябва да имаме предвид и приложимото право. То също трябва да е единно. Сега има случаи, не много, но съществуват, където законодателството е хармонизирано. Това е, да речем, правната уредба на правата на потребителите и защитата на личните данни. Второ решение би се състояло в повече производства, повече искове, обаче е, те да бъдат координирани помежду си. Това решение съществува вече в платежоспособността, съществува също и при защитата на данните, но не става дума за защита на е, правни производства, а става дума за административни процедури, свързани с защита на данните. И както вече споменах, има също координирано действие, което се предвижда от е, регламента от 2010 година година за органите за защита на потребителите. Значи имаме една обща процедура, основна процедура и две е, вторични процедури. Това е схемата, която виждате тук. И това изисква много добро сътрудничество между отделните юрисдикции и координация на производството, но това е възможно. Двете решения, първо и второ решение, могат да действат и да се прилагат кум кумулативно, както при платежоспособността, където действа същия принцип. Благодаря ви. Thank you, madam, for your... Благодаря ви за това изслушане. Сега имаме възможност да зададем въпроси на изнеслите това изложение. Господин Левритон. Благодаря на нашите гости за интересното изложение. Аз наистина се радвам, че госпожа Жо е сред нас. Аз се познавам от други поводи и се радвам, че тя сега е в Брюксел. Що се отнася до тези тази колективна правна защита, това наистина е проблем. Има все повече нарушения на правата на потребителите с трансграничен елемент. И това, което трябва да избягваме е, е да има различни производства при едно такова нарушение пред различни е, юрисдикции. Това наистина е малко нелогично. Е, ако влезем на мястото на засегнатите лица. Е, наистина много трудно ще бъде да се постигне това. Основният ми въпрос е следния за да се избегнат тези паралелни колективни производства, както в Дизелгейт, например, паралелни производства по колективна правна защита, какво да правим? Госпожа Жо предлага да се вземе като критерий центъра на основен интерес на групата от засегнати лица. Сега, дали това не е доста сложно да отгетнем кой е а, центъра на основен интерес на групата от засегнати лица. Ако вземем случая Дизелгейт, безспорно това е Германия. Но, а, доколкото разбирам, ако това е Германия, в този случай ако трябва да имаме производство за колективна правна защита, това производство ще се подчинява на германското право и това вече е, създава проблем. Е, ако, разбира се, не се тръгне към една доста широка хармонизация на правото. Всъщност, е, предимството е, че правните е, проблеми е, следват един след друг и всеки път установяваме трансграничен елемент и като цяло ние предлагаме непрекъснато хармонизация. Да речем, Европейски търговски съд или пък също Европейски орган по труда. Проблема е обаче, че че е, тези неща е, следват едно след друго и ние имаме тенденция да маргинализираме по този начин националното право. И задавам въпрос дали е, не се съмнявате, че тази хармонизация не рискува да стигне до огромно маргинализиране на националните производства. Благодаря. Първо, искам да благодаря за поднесените изложения. Аз мислям, че това изследване съдържа много интересни аспекти. Аз е, смятам, че в Security Summary има много интересни коментари, няма да ги повтарям. Там се подчертава, че настоящата система не е достатъчна – и ние непременно трябва да изготвим европейско предложение, което от една страна да улеснява достъпа до правосъдие, а от друга страна да намали разходите за индивидуалните е, лица. Аз смятам, че е, беше много добре, че беше представено, че предложеното сега приложно поле е твърде малко и сега ние всъщност можем да прилагаме този нормативен акт само върху е, съюзи, върху асоциации, но трябва да се включат и е, юридически и физически лица в приложното поле. Тоест, е, ние сега сме в една незадоволителна правна ситуация и не само скандала с емисиите е един от добрите примери в тази насока. В целия дебат непрекъснато се поднася информация, която според мен е много небалансирана и е, отчасти може да се нарече е, неверна. Например, въпроса дали разширяването на тази правна защита би довело до там, че е, ние да имаме индустрия на колективните искове, като в САЩ. Това е съвсем конкретен въпрос, защото съществува опасение в тази насока. Във всички страни, които сте изследвали, виждате ли там наистина опасност, че ще се стигне до такава индустрия на колективните искове? Това е, е непрекъснатият аргумент, който се изтъква. След това, според мен, мен е много важно, че вие посочихте много ясно на страница 65-та, посочвате това, че има необходимост от силен правен инструмент в Европейския институт. След това, вие посочвате, аз всъщност казах, че трябва да се разшири приложното поле, така че да включва и е, физически лица. Можете ли да повторите защо е толкова важно е, тук да бъдат включени и физическите и юридическите лица. И след това още два въпроса накратко. Вие казахте, че член 4, параграф 4 може, е особено опасен. Аз не можах веднага да разбера е, в каква смисъл опасност, опасен. Бихте ли пояснили още веднъж? И е, в момента имам е, опасението, че тук е, в правната комисия няма да видим предложение на докладчика в близко бъдеще. Какво означава това за гражданите в Европейския съюз, ако това предложение бъде запазено тук, бъде забавено тук в парламента? Благодаря. Това бяха въпросите. И сега ще ви помоля, обаче много кратко да отговарите. Ще отговоря на въпроса на господин Лебрепон, който също поздравявам. Е, вие посочихте проблема, който е свързан с критериите за компетентност – аз предлагам тук като критерий център на основен интерес на групата от засегнати лица. Е, наистина в Дизелгейт това е много трудно да си представим къде се намира този център на основен интерес е, на засегнатите лица и това е, рискува, както вие казахте, да сезираме само германските съдилища. В другия случай аз мисля, че това не е непременно съдилищата по местоживеените, по местоживеене трябва да отговарят на тези критерии. Идеята за обща процедура се изразява в това да имаме сътрудничество при определенето на компетентния съд. Това би било много важно. Що се отнася до риска от много голяма хармонизация от момента, от който ние в Европейския съюз съвсем ясно, що се отнася до правата на потребителите имаме ниво на защита, което е горе-долу еднакво в държавите членките. От този момент аз мисля, че да се следва тази хармонизация на материалните разпоредби е, едва ли е, би било е, дисбалансиран подход. Благодаря за зададените въпроси, които ни дават възможност за по-голяма прецизност. Сега, що се отнася до колективните спорове и индустрия на колективни искове, наистина много решения бяха взети, които ни дават възможност да избегнем такъв тип индустрия. Позволете ми да кажа няколко бележки предварителни и след това да се върна към изследването. Сега всъщност тази индустрия на колективни съдебните искове се развива на друга база, на други механизми. В САЩ, например, се Е, посочват е, е, нанесените вреди, които са от наказателен характер и наистина ние в член 6 се предвиждат компенсации, които могат да бъдат присъдени. И накрая има всъщност е, интерес, свързан с резултата на производството. Това са всъщност е, елементи, които са в полза на адвоката, а не на а, пострадалото лице. Така че при нас не може да се говори за такава индустрия. Сега, що се отнася до задължителните инструменти, а, е, става дума за а, прилагането на такива инструменти. Защо те трябва да бъдат национално задължителни? Защото ние виждаме, а, че а, когато се се развива вътрешния пазар, трябва да се развие и е, доверието на потребителите в този пазар, което днес не е така. Днес не можем да кажем, е, въпреки че има воля за това, че има пълно доверие на потребителите в пазара, така че е, ще трябва наистина да се е, действа с хармонизирани инструменти тук. И след това е, какво е въздействието върху асоциациите. Тук разполагаме с инструменти за социална защита и наистина трябва да има и предпазни инструменти. Това е нещо добро. Що се отнася до юридическите лица и до физическите лица, всъщност юридически лица това са квалифицирани лица, които имат имат е, дееспособност. Ние предлагаме тези лица да бъдат е, всъщност е, да речем лица, които да не могат да бъдат дискриминирани в конкуренцията и става дума за конкуренция между предприятията. Така че ние говорим по-скоро за концепцията а, на а, физическите и а, юридическите лица и член 4.4. Тук няма никаква опасност. Опасността, която аз се опитах да покажа на слайда, Proposal е, of Improvements е свързано по-скоро с възможността, която се дава на държавите членки да ограничат е, своите действия, защото това би довело лицата, които имат качество да действат, да търсят страната, където могат да а, е, получат компенсация и да избягват е, страни, където не могат да бъдат е, обещетени. Благодаря. Thank. Благодаря. Искам да благодаря и на двете дами професори. Разбира се, може да останете за следващото изслушване с същата тематика колективната правна защита, дали това е нещо в интерес на всички. Моля, професор Сузане Аугенхофер, която е професор по гражданско право, европейско частно право, сравнително право и регулирана пазара чрез търговско право и право за защитна потребители в университета Хумболт и ще поканя госпожа Маркус и господин Новембер от Белгийското сдружение на потребителите Тесташа. Госпожо професор, имате думата да ни представи германското законодателство в сферата на колективната правна защита – а госпожа Маркос и господин Новембър ще представят бългийското законодателство, което е едно от най-развитите в Европейския съюз в областта на колективната правна защита. Вие с нас ще споделите вашият опит и вашата оценка на предложението на комисията в тази светлина. За да бъде насочен дебата, молим ораторите да се спрат върху последните въпроси. Първо, дали процесуалните гаранции, предвидени в предложението на комисията, са достатъчни и подходящи за гарантиране на достатъчен достъп до правосъдие и предотвратяване на злоупотреби. И сега давам думата на професор Аугенхофер за 10 минути. И след това на госпожа Маркос и господин Новембър все още 10 минути. След това членовете на парламентарната комисия ще имат възможност да зададат въпроси. Така имате разположение 10 минути, госпожо Огенхофер. Благодаря за поканата. Предвид факта, че имам само 10 минути, ще мога да се спра само на някои аспекти – Започваме с доброто. Наистина, много се радвам, че най-сетне има предложение на комисията. Мисля, че много от вас знаят, че Съдът на Европейския съюз постанови, че всеки има право да потърси правата си в съда, ако е претърпял щети, така че това е добрата новина, свързана с това предложение. Освен това, Резултатът от проверката на пригодност на европейското законодателство за защита на потребителите посочи, че няма достатъчни механизми за изпълнение на това законодателство и това е сериозен проблем. Вестникът Нью Йорк Таймс още през 2015 година посочи, че в САЩ собствениците на Volkswagen получават пари, докато в Европа получават пластмасови тръби. И това показва, че новините не винаги са фалшиви. Мисля си, че случаят с Volkswagen, често цитиран от комисията в изложението на мотивите към предложението, показва, че липсата на колективна правна защита е проблем в Европа, както и в отделни държави членки. Затова в Германия и други държави членки съвсем отскоро започнаха да се въвеждат определени форми на колективна правна защита – Следващото положително нещо е, че предложението предвижда процедура, която се състои само от един етап. Това е по-рационално предложение от това, което съществува като практика в Германия, защото така както е в германското законодателство, първо се търси колективно правната защита, съдът постановява и след това вече вторият етап е, когато отделните потребители завеждат второ дело вече в съда, за да получат обещетения. Така че процедурата, предвидена в предложението на комисията, ще позволи да се преодолее този проблем. И предлага право на получаване обещетение, така че това е наистина нещо положително. Това не е подходящия слайд, но ако можем да се върнем. Също така положителното е, че за разлика от германското законодателство се предвижда процедурата един етап и ако вие познавате ситуацията в Германия, вие ще чуете от хората, които се възползвали от германската процедура, че новото законодателство е било така ли, че положително за потребителите. И че веднага една от големите организации защита на потребителя в Германия отнесе дело в съда по случая с Volkswagen. Вече беше отбелязано в законодателния процес, че потребителите няма да имат нужда от адвокат, т.е. те няма да имат нужда да разходват средства за това да бъдат представени в съда. Обаче това не е вярно. Поне не е вярно в случая с Германия. И ако видите на сайта на тази германска организация защита на потребителите, кои са често задаваните въпроси във връзка с Volkswagen, ще видите, че отговорът на Федералната агенция по защита на потребителите е, че потребители трябва да се консултират с адвокат, за да сигурни, че предприемат всички правилни действия, когато се възползват от процедурата за колективна правна защита, така че германския модел не трябва да бъде образец или пример за подражание за Европейската комисия. Вие виждате този слайд показва текста на член 6, алинея 3, буква Б. И това също е едно от предимствата на предложението, защото също така са обхванати и древните искове. И в тези случаи оправомощените организации могат да поискат и да получат обещетение, така че това също е предимство пред германския модел. защото в Германия не се обхващат потребителите, които са претърпели дребни щети. Сега, отрицателните страни. Като цяло, в много случаи предложението прекалено неясно и широко и остава прекалено много свобода на действие на държавите членки. Някои примери. Първият пример е тук – оправомощената организация има право да предприеме съдебни действия, ако е накърнен колективния интерес на потребителите. Т.е. потребителите означава, че има определен брой потребители, но колко са тези потребители? 3, 300, повече. Така че предполага се, че държавите членки ще решат кой ще е брой потребителите. Така че може би Герман ще каже трима потребителя, е, далее ще каже 10 потребители. Това ще бъде проблем и за потребителите, и за търговските дружества. А следващия пример е свързан с оправомощените организации. За това вече говориха колегите преди мен. Мисля си, че този член се стреми да се предотврати злоупотреба, но може би ще има злоупотреба от страна на държавите членки, защото може би те няма да искат оправомощени организации да отнасят дела до съда, какъвто е случай с Германия, където германският законодател е избра определени оправомощена организация което е толкова тясно, че само Федералното сдружение на потребителите има право да бъде ищец по дела, представлявайки потребители. След това трети пример, това е определението на финансирането. Член 15 или не едно гласи, че държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на правомощените организации да отнасят дела до съда. Но наистина това е нещо, което е прекалено широко, защото става дума за финансирането на оправомощените организации в това отношение и тук виждаме отново липса на правна сигурност. Също така целта е да няма злоупотреба с публичните средства, но не мисля, че изведнъж всички организации, които могат да бъдат оправомощени, ще инвестират в това да водят колективни дела, защото това не е много печеливш начинание. Това, което наистина ме притеснява е взаимовръзката между исковете на отделни лица и представителните искове. Колегите вече казаха, че член 6 е много неясен. Вие казахте, че след като няколко пъти го прочетахте, го разбрахте. Може би аз не съм добре образована, но аз го прочетох няколко пъти и продължавам да не разбирам този член. А също въжи и за член 10. За това, че решението има правно действие за всички ощетени потребители. И това е единственото нещо, в което предложението е много вредоносно за търговските дружества. Защото се казва, че обвързващ характер има решението само, което е в полза на потребителите. И германската процедура в това отношение е по-добра, защото целта е да има справедлив и ефикасен резултат и процедурата е задължителна само за потребителите, които са встъпили в делото. И последно. Има някои предложения за структурни промени, за организацията на текста. Защо? Да не се направи още една стъпка напред и да се позволи на потребителите да могат да отнасят искове до съда. Знам, че това е един проблем с правомощията, но в един идеален свят би трябвало и малките и средни предприятия да имат право на колективна правна защита и би трябвало да има повече гъвкаво, за да могат да се обхванат различни нарушения, те да влязат в обхвата на директивата. Не бих казал, че има нещо абсолютно ужасно в предложението. Мисля си, че трябва да се направят някои промени, но мисля, че това може да бъде направено и не мисля, че някой ще пострада, ако малко се забави процеса на приемането. Благодаря ви, госпожо професор. Сега 10 минути имат госпожа Маркос и господин Новембер. Um, do you have a remote to, uh, for the slide? Може и дистанционната да ми дадете, за да сменям слайдовете на екрана. Добър ден, благодаря за поканата, за възможността да, да ви запознаем с бългийското право в областта на колективните искове. Това е нещо, което се гордеем, въпреки че има своите трески за слабости. Само 10 минути имаме, така че ще пропускам някои от е, предварително приготвените слайдове. Ако сме ние най-голямата е, потребителска организация в е, Белгия, 300 000 члена имаме. Миналата година отбелязахме 60-та си годишнина. Ние сме независими, независимо от реклама, от субсидии, от финансова помощ. Бългийския закон за колективните искове е от 2014 година. Не знаете защо, защото потребителите са неохотни, и са склонни да, да завеждат дела. И често пъти ползите са малки, обещаните са малки. Закона първоначално беше за спорове между търговци и потребители, сега вече са включени в обхвата и малките и средни предприятия. Прилага се закона само за вреди, които са настъпили след 1 септември 2014 година. 31 европейски и белгийски закони и законови актове са залегнали в основата на, на, на нашия закон. Да, е, тук виждате в обобщен вид какъв е процеса. Първо се подава заявление пред съдя, подава се иск, е, съдията се произнася по допустимостта и решава дали процедурата да бъде с изрична заявка за участие или отказ от участие. Дали е адекват, дали е адекватен искат, дали има нарушения на един от 31-те закона, които споменах. И има ли друг вид а, а, иск, който би бил по-подходящ от колективния иск? След като съда а, реши, че е допустим, а, искът определя по коя процедура да работи. Изрично участие или отказ от участие. След това има задължителен период на преговори, но трябва да подчертая, че задължителните преговори са с цел да се стигне до а, споразумение. Винаги е възможно това. Преди съдебния процес. А дори понякога и, и в рамките на, а, на, на самото производство. След периода на преговори може да се стигне до споразумение. То трябва да се одобри от съдията и се определя организация за изпълнението на иска. Ако не се стига до споразумение, тогава съдията се произнася, отсъжда делото по същество. Какви са силните и слабите а, страни? Закона за колективните искове дава глас на потребителите, правят се искове, внасят се искове, които не биха били внесени е, в противен случай без е, този закон и също е възможност за оказване на, на натиск, на въздействие. През 2014 е, година започнахме, внесохме иск срещу Томас Кук, авиокомпанията, за 8-часово закъснение на полет от Тенерифе за Брюксел поради, поради катастрофа на пистата. Томас Кук а, а, за, твърдеше, че това са форс-мажорни обстоятелства и не пожела да изплати компенсациите, обещатението на, на а, потребителите по регламента 2004 година. След като внесохме колективни иск, те веднага изплатиха обещетението, без дори да дочакат определението за допустимост други думи, е наистина това е един инструмент за оказване на натиск. Трябва също така да подчертаем, че потребителите а, индивидуално не биха внесли иск. Твърде е, скъпи са правните разходи, а, изхода е неясен, отнема доста време. Така че колективният иск беше особено полезен в този случай. Има, разбира се, и слаби страни закона. Процедурата е много времеемка, въпреки че не е било намерението на законодателя така да урежда допустимостта. Допустимостта постоянно се обжалва. След като се вземе, след като се даде определение за допустимост, има възможност за, за обжалване на, на на определението за допустимост. За това се губи много време. Имаме искове за няколко сайта, които препродават билети за концерти на много високи цени. Внесохме колективен иск през май 2016 година. И миналия месец имаше гледане все още по въпросите на... Имаше съдебно заседание за допустимостта. Има финансови проблеми, както казах, не получаваме а, финансова помощ, т.е. ние сами отговаряме за разходите си. Няма а, възможност за финансови буфери и резерви, това е, това е забранено. Трета фаза е много а, сложна с а, организацията по изпълнението на а, иска. Следващата слаба страна само а, вреди след 1 септември 2014 година. Това засегна, това засегна някои а, потребители по случая с а, Volkswagen, които бяха закупили автомобили преди това а, трябва да процедурата с изричен отказ да бъде а, тази, която е обичайната и по, подразбиране. с един телеком имахме иск а, и беше определена процедура с изрично участие. Теле, телекомуникационната компания трябваше да се свърже с всички потребители, като им даде възможност да се включат, но писмото беше много неясно. А, Естествено, операторът е, е, нямаше интерес е, да изпраща едно писмо, което да е ясно написано. Така че, според нас, процедурата, редовната процедура, обичайната процедура трябва да бъде с тази на изричното участие. Сега ще поговоря, ще кажа някои думи за предложението. Съвсем накратко ще се опитам да, да опиша позицията ни. Хармонизация. Трябва минимално ниво на хармонизация, а, така че положението в Белгия, в Португалия да се, да се е, запази поне. защото няма да е логично, ако една директива противоречи на, на, на, на, на това, което вече съществува като системи в отделни държави членки. След това колективни искове и а, искове с обезпечителни мерки, а това са различни видове искове, отнемат време и а, вече са настъпили щетите и няма нужда от обезпечителни мерки. А, има трудности в количествяването на, на щетите. Шести член, втора параграф предвижда държавите членки да могат да дават дерогация и изключения от основната процедура по колективен иск. В този случай потребителя трябва да внесе а, индивидуален иск. Това не е в духа на колективните искове. Според нас тази разпоредба трябва да се махне, защото потребителите няма сами да, да тръгнат да внасят исковете. Например, в по случая Volkswagen потребителите разполагат с автомобили с различни видове двигатели, ползват ги различна продължителност време. Ако държавата членка реши да задейства дерогацията, тогава съдията ще се произнесе по задълженията и отговорността на, на производителя и всеки потребител ще трябва отделно, а, самостоятелно да доказва а, нанесените вреди. И да, много най-вероятно няма да се е, внасят искове по отношение на, на делата за малки щети. Дори при малки щети трябва да се внасят искове. Какво обаче означава малки е, щети? Това трябва да се определи, да се дефинира. Ако това се приеме, трябва това да е съчетано с система за изричен отказ от участие, защото в противен случай а, няма да се включват потребителите. И също това трябва да се използва и като резервен вариант, тогава когато не може ясно да се идентифицират потребителите. По отношение на финансирането на а, производствата, няколко предложения имаме Обещетенията от по дела за малки щети могат да се използват за внасянето на нови колективни искове. Второто предложение финансиране от трети страни. договорът в този случай трябва да се разкрие, да се оповести само на съдята, но не на ответника защото в този договор ще е отразена и, и стратегията по съдебното производство, по съдебния спор. Обхвата на, на иска на жалбата трябва да се, при, да се добавят някои неща към приложението, например в областта на конкуренцията, така че положението, така че са нивото, изискванията да, поне, да са поне на нивото на белгийското. Няма определение на, на щети. Трябва да се уточни, че става въпрос за економически, финансови, економически и неекономически щети, в това число и морални такива като например сканда, при скандали с защита на данните. Информация за потребителите, в предложението има някои разпоредби, които задължават търговеца да покрие разходите за информирането на потребителите. Подкрепяме това. Нещо повече ние предлагаме пълномощената организация по изпълнение на иска да одобри съдържанието. трябва съдята да, е, съда трябва да излезе с определение, че не трябва да се оповести, да се изправи информация. Информацията трябва да бъде ясна и не подвеждаща. Но качеството на тази информация трябва да се, да се одобрява или от съдията, или от организацията по изпълнението. Както казах, има нужда и допълнителна яснота по въпроса за частното международно право, което се прилага при трансгранични колективни искове. Благодаря ви и съм готова да отговоря на, на, на въпроси. Благодаря и на последните ни двама оратори за това експозе. Сега имаме възможност да зададем въпроси Благодаря, господин председател. Благодаря много за трите много информативни изказвания и искам а, да задам а, два въпроса, които вече зададох, тъй като а, те са много важни. Още веднъж искам и към вас да отправя въпроса дали вие чрез а, това предложение или разширено предложение се страхувате от такава индустрия на колективни искове. Защо задавам въпроса? По всички детайли можем да спорим много подробно, обаче тук в големия брюкселски мехур е, много често имаме предложение на комисията, което от много страни е, се е, тълкува като подкрепа на тази индустрия на колективните искове. Е, и по този начин отпада цялото предложение, така че конкретно задавам този въпрос и след това. Е, дали включването на физически и юридически лица би било е, много опасно, но в здравната сфера, например, е, според мен това е абсолютно необходимо. Благодаря. Мистер Дигие. Господин Дигие. Merci, monsieur le président. Euh, Благодаря, господин председател. Моя въпрос е отправен преди всичко към господин Новамбър и неговите колеги. Е, естествено, тук става дума за необходимостта от по-голяма защита на потребителите и това всъщност е повод за предложението на комисията. Много се радвам от е, обстоятелството, че е, наистина се обсъжда тази необходимост от защита. Обаче ние знаем също, че има рискова от злоупотреба и аз искам да знам, е, като се вземе предвид белгийския случай, дали точно белгийския случай, белгийското законодателство предвижда рисковете които не непременно са определени, които да речем могат да бъдат е, Томас Кук, е, този пример, един а, е, конкурент. и в случая а, се подава колективен иск срещу а, неговия конкурент. А, сега, тук има право на защита на потребителите, споделям това. Сега, тук може обаче да има и отклонения и ако има отклонения и злоупотреби, Искам да попитам дали бългийското законодателство предвижда гаранции, ако това не е така, дали не смятате, че би било добре да се предвидят такива правни гаранции в случай на злоупотреби. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Аз също имам е, редица от въпроси, ако мога така да се изразя, които с удоволствие бих поставил. Първият въпрос Искам да го задам във връзка с така наречения форум шопинг. Това го обсъдихме в първата част, но във втората част на изслушването това не беше обсъдено. Все пак бих искал да науча дали има изследване на комисията Юри и това изследване да информира за риска от форум шопинг или нещо подобно. За правна яснота трябва да се избягва смяна от една държава в друга държава членка, избиране на възможности, е, избиране на най-добри изгледи за е, успех в производството. Точно това трябва да се минимализира и затова искам да попитам доколко последните изказали се виждат риска от форум шопинг в случай с трансграничен елемент при колективните искове, т.е. при колективната правна защита? Смятат ли те, че изобщо съществува такъв риск? Колко е голям този риск и доколко можем да се позоваваме на регламент Бруксел 1А и Рим 1? и дали трябва да внесем изменения в тях. Втория ми въпрос е свързан с въпроса за, на Тимо Велкен за индустрията на колективните искове. Това не е просто аргумент, с който искаме да убием нещо. Аз а, не знам дали групата на социалистите просто а, поставя на първо място само защитата на потребителите и не взема предвид други аргументи. Опасността, да речем, както виждаме в Великобритания или Нидерландия, според мен съществува и искам да знам дали критериите, които са включени в предложението на Европейската комисия, са описани в достатъчна степен, така че да бъдат избегнати подобни ситуации и дали изключването на хонорари при е, печалене на, само при печалене на делото е нещо, което може да се избегне. И е, сега при така наречените opt-out модели, тук винаги се изтъква, че е, това би, жела, би било желателно в такива случаи, но си задавам въпроса доколко на ищеца трябва да му е ясно, че е част от такова производство и дали той има възможност да а, излезе от това производство. Сега това разбира се зависи от размера на вредата. Мене ми се струва, че, си струва, ми се струва, че трябва да а, си помислим и по тези неща. С този опт-аут модел, дали може предварително да се установи точно кои ще бъдат страните, да се предвидят резерви и така нататък. Сега възможностите за прилагане, за които говори колегата Велкен в сферата на околната среда, това звучи много добре, обаче ако въздухът се замърсява и лице може да предяви претенция срещу това, кой точно е засегнат в сферата на околната среда, въздействията могат да бъдат неопределени. Ако да речем замърсяването започне в Хамбург и стигне до Мюнхен, много трудно могат да се прокарат граници. И освен това, в допълнение ще задам въпроса при защита на данните – точно в член 80 от основния регламент за защита на дантите сме приели нещо, което не би трябвало да попада тук. Това дублиране, според мен, създава трудности и е, е, че не можем да изхождаме от това, че някой може да претендира такива основни права, ако е, е, да речем, индивидуално засегнат. Сега, като погледнете Кембридж, Аналитика, Фейсбук и така нататък, е, всъщност там е, можем да установим виновно поведение на фирми. Как обаче ще разберем кой е пострадалото лице от тези действия? Тук също става дума за изключително лични права, за които не мога да кажа, че някой може да упражнява това право от мое име. Така че мисля, че в случая трябва да има индивидуална засегнатост на лицето. Извинете, говорих много дълго, но въпросите бяха много. Всъщност се предполага, че отговорите би трябвало да са по-кратки от отговорите. Не съм убеден, че ще успеем да запазим тази организация за оставащото ни време. Uh, so, basically, could, could the speakers... Дали мога да помоля да бъдат избирани така въпросите, че да засягат по-пряко съдържанието на изложенията, които чухме? I, I have the the request of Professor Jolt Sesek. The, the, the... Professor Jolt Sesek поиска също да си каже. Пароля, месье Рафаел Амаро. Благодаря, ще дам думата на господин Рафаел Маро, който участва в нашето изследване, който ще отговори за риска от злоупотреба. Благодаря. Е, рискът от злоупотреба е, е фигура, която се налага, когато става дума за колективната правна защита. И тук ще направя някои бележки във връзка с е, господин Велкен, неговото изказване и другите изказвания. Опитът, поне във Франция, е, че нямаме злоупотреба, точно обратното. Колективните искове, колективната правна защита би създала проблеми, ако разбира се, тук зададете въпроса, е, е, кои точно асоциации е, имат право на такава колективна правна защита, те ще ви кажат, че няма такива рискове. Разбира се, мога да посоча, че колективната правна защита е нещо, което се противопоставя на злоупотребата. След това предпазните механизми, които се предвиждат в текста и връзката, която се прави с експертите, смятам, че това ни дава възможност да отстраним този риск от злоупотреба. Трето, господин Велкен говори за индустрия на колективните искове и тъй като няма текстове в европейското право, има такъв риск. Това съществува в европейското право, когато става дума за конкурентното право и има такива адвокатски кантори, които извършват форум им, просто защото има празноти в европейското право, че няма в него защитни механизми за избягване на такива злоупотреби. Сега в сферата на потребителите е, трябва да се посочи, че подобни случаи се наблюдават в стаж и няма никакви емпирични данни, които да показват, е, че е, тук точно за злоупотреба става става дума. Има много често фейк нюз, които се третират като злоупотреба в сектора за лоялната конкуренция. Всъщност липсата на правни разпоредби дава възможност злоупотреба Сега, сега различните начини за уреждане на спорове, съдебни, извънсъдебни, но тъй като аз мога да кажа, че извън съдебното уреждане на спорове е ефективно, то, так, толкова ефективно трябва да бъде и съдебното уреждане на правове. Е, и тук е, наистина е, ще трябва да си помислим дали лицата съществува страх от осъждане ли, т.е. лицето да бъде осъдено, ако сезира съд. Така че това е всичко, което бих могъл да кажа и сега, ако става дума за а, държавното правосъдие, а, тук ще трябва да а, се помисли за а, правните спорове, които да бъдат уреждани а, по подходящ начин пред а, тези а, съдебни инстанции. Um, no, I don't fear any abuse uh, if the proposal would be passed like this. I think there are also... Yeah. аз нямам някакви сериозни опасения. А, или ако имам някакви опасения, те са, че някои от членовете не са достатъчно, не стигат достатъчно далеч. Не мисля, че има предпоставки за злоупотреби. А, няма емпирично из, изследване на, на, на, на обжалванията. Volkswagen например, по случая Volkswagen, Volkswagen в САЩ и в Европа. Не е имало злоупотреби в САЩ, просто има споразумение. И потребителите имаха избор да се ремонтира автомобила или или плащане на базата на на възрастта на автомобила, пробега и така нататък. в щатите казаха, съжаляваме, повече няма да правим така, ама продължавайте да купувате нашите автомобили. А пък в Европа какво казаха? Никой потребител нищо няма да измъкне от нас. Има, трябва да има причина за различното им поведение в САЩ и в Европа. Може би, защото е това е свързано с така наречения форум шопинг. В решение от началото на тази година Брейския съд се произнесе, че ако потребители групово внесат иск, колективен иск, не съдът в стран... Не е задължително това да бъде в страната на, на, на потребителите. Защото квалифицираните или одобрените а, организации за изпълнението, те трябва да внесат всъщност иска, освен ако не се промени регламента. И не мисля, че Европейския съд ще промени а, становището си, което по делото Шремц през януари, а, а, току-що беше, съвсем наскоро беше препотвърдено. Да. Искам да отговаря сега на вашия въпрос. Дали съществува риск че е, един е, конкурент, е, пилот може да се появи. Аз не мисля така, защото организацията, която започва производството, трябва да се обърне към Белгийската организация за защита на потребителите или съответния министр. И разбира се, тази организация трябва да притежава правосузетност и не може адхок да се завежда производство в случая, да се образува производство. Сега това може ли да доведе до индустриализация на такива видове спорове. Аз ще отговоря по съвсем практичен начин. В Белгия е, това законодателство съществува от 4 години. Е, ние всъщност сме единствената организация, която действа по силата на е, тази правна уредба за колективната правна защита. Разбира се, има и стимули да се въведат такива производства. Това е в интерес на потребителите, намаляват се и разходите и така, че от финансова гледна точка също има предимства и тук могат да се предложат още много неща. За нас това е много добра практика, така че не мога да кажа, че имаме индустрия от колективни искове. Още какви въпроси бяха зададени? About uh, opt-out by, by default. За това процедурата да бъде изрично изричен отказ. За opt-in или изрично включване може да е по-подходящо, ако не може да прецени колко засегнати потребители има. Но опитът ни показва, че Потребителите често път обикновено могат да бъдат идентифицирани. Казах ви в Томас Кук, около 220 пътници на компанията лесно беше да бъдат идентифицирани. Имаме един иск срещу американска маркетингова платформа за а, пелени, а, памперси, които не са а, били доставени. Дори в тази случай по-удачно по е opt-out. В случая с Proximus, телекомуникационния оператор, Proximus много добре знаеше колко и кои потребители са засегнати и съвсем лесно можеше, можеха да се свържат с тях. Има обаче случаи, в които е трудно да се определи броя на потребителите и тогава процедура с изрично, изрична заявка за включване би била по-полезна. Благодаря ви. Искате нещо да добавите ли? Професор Хофер. Два въпроса още не са получили отговор. Не знам дали имаме време. Единият свързан с опазване на околната среда. Аз не съм а, експерт в тази област, но от примера с Хамбург и е, Берлин. Има фабрика в е, Хамбург. Но част от е, въздействието на околната среда е в Берлин. Няма да има проблем с колективен според мен. После регламента за защита на личните данни. В този регламент има само вариант. Възможно на държавите членки да, да предвидят а, искове за нарушение с а, обезпечителни мерки. Mm. Жалко е, че няма задължителна такава клауза. Не е проблем да има припокриване. Нещо повече, това е положителен страничен ефект от приемането на предложението. Това означава, че регламента за защита на личните данни ще, ще се радва на повишена ефективност. Благодаря. Благодаря. Искате нещо да добавите ли? Много бързо. Благодаря, господин председател. Само във връзка с форум шопинг два коментара. Първия – тъй като няма хармонизирани инструменти, наистина съществува тогава риск от подобно нещо и е, трябва да имаме хармонизиран инструмент, който да намали риска от форум шопинг. И втория коментар, аз не съм сигурен, че е, форум шопинг представлява много голямо явление, дори и когато имаме хармонизирани правила, трябва да имаме предвид кои са основните страни е, по е, производствата, които правят форум шопинг. Всъщност не става дума за много голям голяма група от хора. Всъщност прави се основно в Англия, форум опик да речем към Нидерландия, защото апелативният съд в Амстердам има английски като език на производството и всъщност това е един от факторите, които определят е, отместване на споровете към Нидерландия, към е, Великобритания също, а и адвокатските актори, е, кампори, които гледат, които се занимават с такива дела, те много често говорят английски язик. Казвам ви, има риск от форум шопинг, но не е толкова голям. Благодаря на всички наши изтъкнати оратори за това, че споделиха своите знания с нас днес. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред ще се разглежда при закрити врата. За това ще помоля всички, които нямат право да участват в такива закрити заседания, да напуснат залата. Благодаря ви.